Good afternoon, dear, uh, dear colleagues from uh, LIBE and ACON. I would like to welcome you. Добър ден! Добре дошли на съвместното заседание на съвместните комисии. Председателският съвет взе решение да обсъждаме директивата за борба срещу изпират на парпи и финансирането на тероризма. Нашите комисии ще работят заедно на всеки етап на процедурата и много се радвам, че мога да приветствам госпожа Астрид Люлин като съпредседател. Извинявайте, аз не съм нито председател, нито заместник председател на ЕКОН. Всички те обаче изчезнаха и не възрастният член трябваше да дойде за да председателство. Ще говоря френски. Много се радвам, че съм тук, защото темата е изключително интересна. Превенция за използване на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Искам да поздравя четиримата докладчици, двама всъщност, които подготвиха своите доклади. Много добри доклади, които ни дават възможност да направим стъпка напредък. Веднага давам думата на докладчика Каринс. Той има пет минути. искаше 47, аз му казах 4,75. Благодаря. Не смятам, че някой от вас в залата би възразил срещу твърдението, че целите е, имат пълната ни подкрепа. Прането на пари и укриването на данъци трябва да бъдат е, затруднявани. Ще се спра. Аз също така бих искал да кажа, че темата за мен е много интересна. Госпожа Сарджентини и аз имахме интересната задача да внесем доклад не само от две различни комисии, но и от две различни групи. И има случаи, в които членовете на различни групи и комисии имат различни гледни точки. Ние много работихме заедно и това, което представям е резултат от съвместната ни дейност. Надявам се, че ще спестим време, тъй като голяма част от дискусията вече е проведена и по някои въпроси постигнахме добър компромис. Четирите теми, на които ще се спра са следните. Първо, информация за собствеността. Много е важно в борбата а, срещу прането на пари в Европа да разполагаме с а, регистър на фирмите и информация за собствеността. В моята държава, Латвия, имаме съвременна и информация за собствеността на всяко предприятие. Трудността е обаче, че виждаме Джон Доу съдържа 49% и друга фирма, създалище в друга държава членка, притежава 51%. Ние няма как да знаем кой държи 51%, защото другата държава членка може да не държи такъв регистър. Така че идеята е да се направи връзка между регистрите, така че заинтересованите власти, като данъчните служби, полицията и другите, банките, да могат да видят кой е собственика на предприятието, така че а, сделките да бъдат в съответствие с закона и да се плащат дължимите данъци. Проблемът е за, свързан с нивото на прозрачността. Според мен, прозрачността трябва да е такава, че съответните служби да могат да имат достъп. Що се от нас при укриването на данъци, именно службите са онези, които имат достъп до информация. И ако а, регистърът е изцяло публичен, може да увеличи риска от престъпление, т.е. Хора, хора с недобросъвестни лица могат да потърсят информация за своите жертви. Ние смятаме, че държавите членки трябва да представят списък, кои които знаят кои са изложните лица. Аз водих дискусия с комисията. Знам, че тя има няк... Е, определени резерви, но има нужда от единен списък. Трето, оценка на риска. Когато, за да се борим добре с прането на пари, трябва да насочим усилията си към проблемните рискови области, не просто да отмятаме квадратчета. Комисията трябва да носи отговорност за оценката на риска на над, наднационално ниво. На четвърто място защитата на данните. Законодателството трябва да създаде сигурност за бизнеса. Целта на директивата е да се бори с престъпността и защитата на данните влиза в обхвата на други директиви, така че това е вторичен продукт на настояща директива. Ние сме записали позовавания на редица други директиви, така че ние не допускаме нарушаване и намаляване защита на денните, но не бива да улесняваме престъпниците. Мисля, че това, което предлагаме е балансирано и мисля, че всички са съгласни с общия подход. Би могло да има известен дебат за това доколко да бъде открита информацията и защо. Не смятам обаче, че трябва да се води спор по въпроса за необходимостта от собствеността. Те са задължителни. Превиших малко времето. Моля за вашето извинение. Надявам се да отчетете това, което казват и очаквам да чуя другите колеги. Благодаря. Госпожа Сърджентини има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на холандски. Да, днес ще се изкажа на холандски. Колегата и е, съдокладчик господин Каринс вече повдигна редица важни моменти и аз ще повторя някои от тях и ще навлезна в повече подробности от моя гледна точка. Първата тема е е регистъра или списъка на действителните собственици, който той спомена. Все още не съществува а, подобен елемент от а, предложението на комисията. Според комисията би трябвало самите предприятия да знаят кои са в крайна сметка действителните собственици. Но ние смятаме, че това е недостатъчно. това а, вече а, предизвиква някакво вълнение, когато а, се зададе въпроса на, на едно предприятие, че има някакво търсене. Ние използваме а, силите на гражданското общество, журналистите и така нататък, за да разберем тази информация. И по принцип това са механизмите, през които самото общество регулира а, своите знания. Но наистина, ако дадем достъп до тази информация, като че ли навлизаме вече над едни граници, а, след едни граници и става по-естествено да се знаят неща, които все пак са, са предмет на лична информация. А, но все пак трябва да имаме предвид, че и в ООН и, от, и преди това от Кофи Анан се казва същото. Когато променим подхода от такъв базиран на правилата, към такъв базиран на риска, трябва наистина да сме наясно какво означава това за защитата на свободите и правата на хората. Когато правим една оценка на риска, разглеждаме а, системи, а, някакви свидетелства и доказателства, а не какво точно прави организацията. За да има а, добри канали, трябва да има и надежни правила за защита на данните. Така че предложението е, когато става въпрос и за потребителя, и за предприятието, и за а, държавните предприятия и а, институции, трябва да има а, елемент свързан с защита на данните. Някой, който да провери, че всичко се върши както трябва. Разбира се, понякога един потребител може да не разбере защо се отказва дадена услуга, но той винаги може да се обърне към различните органи защита на данните и да запита защо. Наистина не искаме да речем едни правонарушители веднага да знаят каква информация, с каква информация разполага една институция за тях. А, също така, когато се а, подведе под отговорност някой, когато се инициира едно съдебно производство, разбира се, че целта е да, а, то да постигне успех, а не да има начини а, лицето да се а, измъкне и да ползва тези разпоредби в а, своя полза. Уилчек е една а, фирма в, а, в Уединеното кралство, която печели, тя а, е, продава лични данни и, а, както каза господин съдокладчика Каренс и аз предлагаме, а, във всяка държава всяка държава да отговаря за своя списък от а, политически значими а, лица и а, на местно ниво да се решава дали дадено лице е включено в този списък или не. И последният проблем е следния. Законодателството срещу изпирането на пари е в посока залавяне на престъпници. Но винаги се получава така, че има някои нежелани а, последици. Ако направим наистина трудно и а, почти невъзможно да се прехвърлят средства в а, държави, като да речем Сомалия, а, тогава ще стане така, че диаспората ще намери незаконни начини да изпраща обратно средства. Имаше такава заплаха преди три години в а, Сомалия и дори хуманитарните организации не можеха да изпратят средства там, за да помогнат на хората, които а, страдаха от а, липсата на храна. И тогава се измениха а, различни правила, за да може все пак да се изпратят пари в тази държава. Все пак трябва да оставим тази възможност в нашето законодателство. Не трябва да създаваме умишлено сив банков сектор. Даваме сега думата на докладчиците в сянка от двете комисии, които са тук и които искат да се изкажат. Следваме а, реда на политическите групи. Първо от ЕКОН ще чуем а, членовете, после от Либе. А, мобата ми е по две минути да говорите максимум, за да имаме достатъчно време. Но все пак имаме известно време. А, господин Енгел има думата. Той е докладчик в сянка в Либе. Merci, Kinga. Благодаря, Кинга. Благодаря на двамата докладчици за тези изявления. Най-напред и въпроса за действителния собственик. Има е регистър, който съществува и сега съответните власти са в състояние да установят действителния собственик. Идеята е разумна и логична. В крайна сметка това е задачата на органите. Аз държа да има органи. Да трябва да има институции, органи, които проявяват интерес – към материята, която обсъждаме. Не виждам никаква причина да се предоставя на всеки възможността да установи действителния собственик на дадено предприятие, просто защото му е интересно. И има правни основания да бъде продължено това разсъждение. Аз идвам от юрисдикция което допуска съществиването на а, анонимни собственици. Сега има дружества, в които установяването на действителния собственик е невъзможно. Тази система съществува, макар че някой може да възрази също не. Тя съществува в много юрисдикции и създава пречки. Но бих искал да може за съответните органи да могат във всеки един момент да установят действителния собственик – с всички възможности, с които разполагат. А, и мисля, че няма основание да разрешим на всеки, който проявява интерес просто така, да търси действителния собственик с, с политическа изложеност. Това не, това няма нищо общо с лицата, които са ангажирани с политиката. Става дума за лица, които могат да бъдат изложени на изкушението от корупция. В моята страна дори един общински съветник, неговото семейство се възприемат като лица, които са политически изложени. Макар, че поли... Общинския съветник няма кой знае какви правомощия, които да го правят интересен от гледна точка на корупцията. Но ръководителят на едно пристанище или на публично предприятие е по-интересен, макар че няма да попадне в дефиницията на политически изложеното лице. Мисля, че тук трябва да обърнем внимание на тези въпроси. Аз имам приятели, общински съветници, когато жената трябва да дава обяснения, когато иска да открие банкова сметка. Няколко думи за риска накрая. Оценката на риска е нещо, което е необходимо и задължително. Но има нещо, което ми се струва несъразмерно. Да речем, при игри на късмета, залози, англичаните много залагат при състезания, без да имат непременно желание да перат пари да даде на държавите членки възможността да преценят дали има засилен риск или не, що се отнася до е, е, euh, des overlappings, comme on dit en bon, en bon français, euh, innécessaires. Нека да не създаваме твърде много пречки и ограничения. Благодаря. Всичко това беше много интересно и полезно. Сега ще трябва да дам думата на докладците в Сянка. Економическ... От економическата комисия господин Питър Симънс, но госпожа Клева го замества. Заповядайте. Благодаря. Колегата Петър Симен иска да се извини, защото не може да присъства днес тук заради други ангажименти, които е поел. Но той приветства общият проектодоклад, иска да благодари на всички докладчици за работата. Радва се, че някои от проблемите, които е отбелязал по време на подготовката в ЕКОМ, вече са взети предвид в новият проект доклад. Така че а, в първоначалното предложение на комисията имаше обща европейска оценка на риска, това вече е променено. А, също свързаните бизнес регистри а, също са взети предвид, вече 7 пъти са споменати, а, също и а, собствеността. В общия пазар а, имаме и общ фактор за прането на пари. И тази оценка, обща оценка на риска, обикновено ще трябва да съответства и на индивидуалните оценки на държавите членки. И важно е да се борим не само с прането на пари, но също и да избягваме данъчните измами и укриването на данъци. Всичко това трябва да бъде вклю... отбелязано и да имаме един много детайлен бизнес регистр, фундации, други бизнес организации също трябва да, реги... да бъдат вписани в регистъра. И този регистр трябва да бъде достъпен чрез една обща европейска платформа. Колегата също предлага изменения по тази тема. И също иска една подсилена спешна процедура за клиентите. Смятаме, че вече имаме едни установени правила, които намаляват опасността от прането на пари, например задължителни банкови преводи а, определени прагове или пък достъпа до информация, свързана с а, а, печалбите от лотарията. Така че ние не трябва просто да улесним тази процедура за надлежна прилежност, но да задължим предприятията по нея. Това ще ни съсредоточи върху подхода, свързан с оценка на риска. При все това, въпреки желанието ни да се борим с прането на пари, като че ли в реалния живот то все още съществува и то в големи размери. Така че трябва да погледнем как се прилага директивата в отделните държави членки. Много е важно държавите членки да дават на комисията годишно информация какви точно мерки и стъпки са предприели, за да се справят с прането на пари. Питър ще представи измененията си според тези оценки. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Босхова, която е докладчик сянка от от, от Алде. Благодаря. Да, въпросът с а, регистрите наистина ще бъде стъпка напред. Ние бихме желали този регистър да бъде обществен. Разбира се, после ще трябва да определим до каква степен обществеността ще има достъп до данните, но ние искаме да има възможно най-много прозрачност. И бихме желали да заявим, че трябва да се установи равновесие от една страна на защитата на личните данни и от друга страна борбата с прането на пари. В този доклад трябва да кажем ясно а, какво точно искаме да правим с а, звеното за финансово сътрудничество и един въпрос относно така наречените данъчни престъпления. Какво точно означава това? Защото всяка държава членка си има свое определение. И мисля, че ще бъде добре да имаме ясно общо определение за този термин. Може би трябва да имаме повече хармонизация в това отношение. И още нещо. Вече съм го заявявала и преди. А именно а, хазартните игри онлайн. Смятам, че това е нещо важно и трябва да отделим специално внимание на спортните игри с залагания. Защото виждате, че има оговорени мачове, което съответно веднага води до а, вид пране на пари. Затова мисля, че трябва да се борим и с този вид пране на пари. И още нещо. Относно сътрудничеството с Европол, което беше в първоначалното предложение на комисията, в новото предложение не го виждаме. Това е странно, защото Европол все пак е, е важен партньор в борбата с прането на пари. Защо е оттеглена е, тази формулировка от доклада? Благодаря. А сега давам думата на докладчика Сянко Далден Нилстър Уалс. Но не го виждам. Има ли някой, който иска да вземе думата от негово име? Не. В такъв случай Тук е. Има ли някой, който замества докладчика? В такъв случай давам думата на господин Гиголд от ЕКОН, който е докладчик сянка на зелените. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко по тази директива. Просто искам да кажа, че сме за един обществен регистр. Мисля, че господин Карин смята, че не е добра идея това да се остави в промощата на държавите членки, защото тогава ще имаме съревнование между отделните регулаторни системи. И виждате докъде стигна това в Съединените щати, където регистрациите са различни и съответно някои от компаниите а, отиват да се регистрират в Невада, в Делауер и другаде, а, където има по-низки такси за регистрация и по-низки изисквания. А, мисля, че това е нещо нормално в бизнеса. А, трябва, ако влезете в контакт с дадена компания, да знаете с кого трябва да говорите. Трябва да има доверие и да се знае кой е притежателя. И радвам се, че Латвия има вече подобно споразумение – но не трябва да има регулаторно съревнование в тази област. Същото въжи по въпроса за това каква информация ще се включва в регистрите. И съответно ние сме предложили изменения. Но ключовият въпрос, който все още не е дискутиран тук, законодателството за борба, за борба с прането на пари не е само по това същество, но и по организиране и подсилване на закона. Трябва да говорих с полицейски части от различни държави в Европа и те казаха, че е много трудно да се приложи на практика законодателството за борба с прането на пари. Защото ние тук можем да си изграждаме нови закони, нови закони, но ние не бива да позволяваме други случаи, като Кипър. Тоест, законодателството ни трябва да се базира на реалността. И Европа трябва да гарантира, че когато правим нещо, както в случая с, с хранителните скандали и когато правим трансгранични проверки и когато става въпрос за пари в тях, Европа трябва да има гаранции, че законодателството няма да се окаже само, че е хартия на 23 езика. А сега докладчик от Либе, господин Керков. Благодаря много, госпожо председател. Нека първо кажа, че аз съм докладчик на втори елемент от днешните съвместни разисквания, така че някои от бележките си ще запазя за по-късната възможност за изказване. На първо място благодаря се за госпожа Сърджентини и от страна на а, Либе, от комисията Либе, която работи по този доклад. От наша гледна точка ние подкрепиме общия подход и смятам, че имаме същите цели по този въпрос. Нека само да спомена един-два, една-две бележки. Говоря и в а, а, отсъствието на господин Серчик от а, а, който е докладчик в Сянка по политически а, из а, значимите а, лица смятаме, че трябва да има ясна връзка с идентифицирането на тези лица. Не подкрепяме а, включването на партньори, деца и така нататък. Предпочитаме а, настоящия доклад базиран на риска. Често такива хора, когато са корумпирани, използват своите близки. Е важно тези категории да се идентифицират за целите на оценка на риска. Не е нужно, според нас, да се определят самите членове на семейството, но те трябва да бъдат включени в директивата като възможност. При а, действителните собственици. Промените из, а, трябва да се отразят в рамките на 30 дни, според изискването на директивата, но трябва да има нужната гъвкавост, за да стигнем и до по-точни данни. Това е причината, преди която искаме повече гъвкавост. Тук по-нататъчна дискусия според нас е нужна за данъчните обежища, също така да имаме концентрация а, върху това, а, действителният е собственик и а, данните в тази връзка да се използват и от нас и от трети страни по а, определени обосновани цели. 48 изменение да се уведомяват лицата преди предприятията да събират данни за тях. Трябва да видим дали това няма да подпречи на цялостния процес, дали има практически смисъл по а, Подкрепяме добавката за това финансовите звена да са проверени от държавите членки. Липсата на обратна връзка е много сериозен въпрос за предприятията в момента. Подкрепям включеното за защита на данните, но също така ще спомена нещо, което ще кажа и за моя доклад, че трябва да има практичен, практичност, смисленост на тези изменения и накрая Искам да кажа, че трябва да имаме ефективно решение за обикновения човек, за обикновения потребител, който иска да си отвори, да речем, спестовна сметка за малките и средни предприятия и за големите е, корпорации. В е, голяма степен трябва да помислим не само за това да е, заловим престъпниците престъпниците, закононарушителите, но също така не затрудняваме живота много сериозно на обикновения гражданин. Трябва да се получим от предишните директиви, когато наистина затруднихме процесите за много а, потребители, а, трябва да отчетем и а, презумцията за невиновност, но също така и трябва да приемаме и а, това, че един а, спазващ, един обикновен спазващ закон а, граждани не трябва да, а, да минава през такива трудности за нашите цели. Преминаваме към докладчите в сянка. Юрген Клютен, но той не е тук. Няма го. Госпожо Гал. Другия представител на Обединената левица, господин Де Йонг, тук ли е? Няма го. Някой замества ли го? Не. Докладчите в сянка ги няма. И затова давам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Мартен. Ако правилно Зле ми беше записано името, зле го произнеса. Няма проблем с името. Не се притеснявам от това. Ще продължа обаче на английски с оглед на това, че обикновенно работим на английски язик по въпроси като този. Най-напред благодарности към докладчика и докладчиците в Сянка за този много добър, интересен и окоръжаващ доклад. Четирите въпроса, които бяха очертани от господин Каринс и госпожа Сарджентини, са може би най-важните в предложението и аз ще ги разгледам съвсем накратко, като същевременно ще ви кажа докъде горе-долу сме стигнали. По въпроса за регистъра на действителния собственик и на международно ниво много се работи в Г20, където Обединеното кралство ръководи тази дейност. Е, Обединеното кралство ръководи тази дейност и в съвета. Комисията беше предложила Третата рамка, която трябва да бъде предприята по отношение на действителния собственик, е именно фирмите да са длъжни да знаят кой е действителният им собственик. Информацията за действителния собственик не винаги е лесно достъпна в фирмата. И така, това е първата стъпка не сме предложили втората стъпка, тъй като смятаме, че тази информация трябва да бъде предоставена и след това държавите членки да преценят какво искат да предприемат. С оглед на разговорите в съвета и наличните тенденции, комисията е готова да промени становището си и да се предвиди задължителен информационен масив, в който да фигурират действителните собственици. Дискусията, която се води е разгорещена и един от въпросите е каква да е степента на отвореност и публичност на информацията. Има още един важен въпрос, свързан с това, за което сега говорих, именно личните данни тяхната защита, информация за това какво притежава даден човек. Чуваме, че няма проблем с този аспект, тъй като тук има много компетентни лица. Не се притесняваме. Що се отнася до политически изложените лица? Сега, дефиницията по международните стандарти е много пространна и действително включва и местните органи на властта, може би не непременно и политическите общинските съветници, но кметът определено е човек, което може да бъде е, подлож... изложено на риск от корумпиране. Информацията трябва да бъде актуална и, това означава включването на информация за голям брой излож, политически изложени лица. Проблемът може да възникне при централизиране на информацията на държава членка, да не говорим на европейско ниво. Така че ние подхождаме предпазливо към такава пространна идея, която ще изисква много ресурси, а именно за общо европейска база данна. Тя ще трябва, освен всичко друго, непрекъснато да се актуализира. Що се отнася до оценката на риска, трябва да държим сметка за това, че и в държавите членки има призив за по-активно участие на Европейската комисия. Ние сме готови за това, но трябва да се координираме с държавите членки и да има добър баланс между онези, които разполагат като нас с специализирани знания и други, които познават местната обстановка. Накрая, няколко думи да не сме прекомерно амбициозни за графика. Оценката на риска не е лека задача, още по-малко на международно ниво. Някои страни вършат работа в тази насока, други обаче дори не са започнали. Комисията също няма особено богат опит, така че ние имаме нужда от време, за да свършим работата както трябва. Ние бяхме предложили срок от две години. И това е реалистичен срок. Не... Имам резерви към идеите този период да се съкрати на една година. По отношение на защитата на данните, Радваме се, че общата оценка, която накара комисията да предложи текст, т.е. да не се предвижда конкретен режим за защита на данните, а да, се, а да има препратка към съществуващото законодателство. Приветстваме този подход. Готови сме да анализираме случаи, в които да дадем допълнителни пояснения, да прецизираме нещата. Готови сме да работим с докладчиците в Сянка и другите депутати. Хвърлям поглед към бележките си, за да видя дали има други въпроси. Ще се спра на тях много бързо. Трябва ли да има освобождаване за определени дейности? Международните стандарти не предвиждат това. Не би трябвало да има освобождаване от задълженията за надлежна проверка. Ние искаме да спазваме международните стандарти. Искаме да има заедно с това съгласувано с подхода за анализ и оценка на риска наличието на ясна дерогация, според днес трябва да се допуска само в крайни случаи на доказано нисък риск. Малко са дейностите, в които можем да приемем известно освобождаване. Ще с готовност ще огледаме тези сектори. По отношение на ресурсите, споделяме това, което казаха докладчиците, що се отнася до сътрудничеството с Европол. Правното основание на тази директива трябва да отчита всички съображения и ограничения, свързани с сътрудничеството в областта на наказателно-правните въпроси. Съгласни сме и с това, което каза господин Къркхоп за необходимостта от избягване на прекомерни тежести за предприятията. Има разпоредби, които казват ясно, че разпоредбите трябва да се прилагат по съразмерен начин към предприятията. Доста надвишиха пете минути, но исках да бъда пълен. For, uh, Благодаря. А сега в списъка за изказване са госпожа Гомеш и госпожа Лулин. Първо давам думата на госпожа Гомеш. Благодаря. Аз работя тясно сътрудничество с португалските прокурори е, по различни купци, случаи на корупция. И а, имам опит, мога да кажа, че банките също участват. Ако разгледате интернет, разбирам защо гражданите, и аз самата вече така мисля, смятат, че системата е създадена с цел корупции, с цел пране на пари. И съгласна съм с казаното, че има нужда от обществен регистр за компаниите. За а, действителните собственици. Защото системата е създадена и проектирана за да изпира пари и да обслужва данъчните а, измами. Разбира се, дори и а, местните власти трябва да бъдат включени. Аз също съм била представител на местните власти. Корупцията може да бъде навсякъде. Така че те трябва да бъдат включени. Трябва също да се вземе предвид факта, че надзорни институции, като централни банки, не могат да приемат в техните управителни съвети лица, които са евентуални обекти на конфликт на интерес. Ще кажете, че в а, Португалия а, нещата не са по-добре. Може и да е така. И нашата страна, както и много други, са били използвани за същата цел. И мога да кажа, че в 20-те котирани на борсата компании 19 не са в Португалия. Защо не сте помислили за това? Защо са избрали а, тези 19 португалски компании в, на борсата да не са регистрирани в Португалия. Защо? Ами защо, защо а, то си укриват печалбите от Мозамбик, Ангола, Китай и къде ли не другаде? Така че, нима, вие сте се надявали, дали, е, че с вашата директива и с е, това, което имаме като правила, ще успеете се преборите с е, измамите? Не мисля. Защото сте... имате едни много меки споразумения, дори и с Швейцария, когато бяха разкрити банкови сметки. Виновните а, бяха хванати да укриват там над 4 милиарда, а трябваше да, да платят само 7,5% от парите, които са укривали в швейцарски банки и това им беше опрощаването. Така че какво прави комисията, питам се аз. Има противоречие между това, което се прави с директивата и това, което става на практика. И това трябва да бъде променено. И накрая, искам да кажа, че ни, не е достатъчно само да затегнем законодателството. Имаме нужда от тясно сътрудничество с Европол и с Интерпол, разбира се. И ние трябва да гарантираме, че нашите власти дават средства на съответните обществени органи, които водят разследването, да преследват тези престъпници. И накрая също имаме нужда от по-добро сътрудничество на а, съдиите и следователите в Европейския съюз. И по-рано съм а, казвал, казвала, че в нашата държава следователите чакаха с години да получат документацията, която им беше необходима за да преследва виновниците в Германия. Благодаря. А сега госпожа Лулин. Благодаря. Аз в момента не говоря като председател, като а, член на ЕКОН. Така че искам да кажа, след като изслушах господин представителя на комисията, че веднъж, поне, комисията като че ли бе по-разумна с предложенията си в първоначалното предложение. Но една птичка пролет не прави. И под Подкрепям казаното от представителя на комисията за пропорционалността и предпазливостта. И слушах внимателно и докладчика госпожа Саржентини относно регистъра. Тя каза, че трябва да защитаваме гражданите и, и че те трябва да могат да се осведомяват за всичко също както и НПО-тата, както и журналистите. Аз като гражданин въобще не се чувствам защитена. Кого? от това, че ще съществува един регистър, който ще декларира обществено каква, какво е моето богатство, защото има и злонамерени журналисти, и злонамерени НПО-та. Знаете, че има такива, наистина. И а, има и хора, които продават данни. И ако вие създадете такъв регистр, никой вече няма да плаща, защото всеки ще има достъп до всичко. Мисля, че трябва да зачитаме правото на личен живот на гражданите. И смятам, че ако искаме да правим такъв регистр, той трябва да бъде достъпен на, на власти, до властите, но не до всеки. Защо моя съсед трябва да знае а, с какви пари разполагам аз и с какво богатство? Мисля, че отиваме твърде далеч и е малко смешно от страна на зелените. Те винаги са много активни, когато става въпрос за защита на гражданите, а сега ги излагат. Аз не мисля, че е необходимо чак толкова прозрачност и че трябва да останем в рамките на пропорционалното. Сигурна съм, че докладчиците ще отговорят на това. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на двамата докладчици. Но ще бъда стрикна. Моля, бъдете кратки този път господин Каринс и после госпожа Сържантин. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за всички коментари, които направиха колегите и наистина ще чакам с нетърпение измененията да ги получа, така че в тях да се отразят всички коментари, които бяха изказани днес. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха зададени за данъчните престъпления. Краткият отговор. Ако е нужно по-добро определение, ако някой смята, че е нужно такова, с радост бих разгледал предложение. Втори въпрос. Европол. Мисля, че става въпрос за член 54. Ако действително е така, тук а, вече опираме до правното основание. А, това е нещо, което изключихме не от някаква прещявка, а от а, реални съображения за правното основание. Но ако действително смятате, че трябва да се разгледа отново, то тогава трябва да го направим. Четирите въпроса, свързани с ам, оценката на риска, защитата на данните, действителните собственици и списъците с политически значими лица. А, регистъра. Явно няма съмнение, че е нужен такъв регистър, никой не се е противопостави. Въпросът е отвореността, кой ще има право да гледа в този а, регистър и съответно свързаните с това съображения за лично пространство. Смятам, че разгледаме този въпрос не през емоциите, а по-скоро посредством дългосрочните ефекти. Това, от което има нужда Европа, е инвестиции в нови а, работни места. И спомнете си, че тези, които имат а, пари за инвестиране, имат и избор къде да ги инвестират. Така че единия вариант е, а, когато имате пари, да създадете предприятие и да инвестирате в него. А, втори вариант е да а, покупувате акции и така нататък на борцата. Третия вариант е да си закупите злато или някакви произведения на изкуството, да ги съхранявате в а, някой склад и да чакате да им се увеличи стоеността. Всичко това са пари, които не се инвестират в заетост, не се инвестират в предприятия и стоят някъде другаде. Това е ситуация, която много сериозно трябва да разгледаме в този в тази усилена борба срещу прането на пари, за да хванем а, хиляди малки престъпници, тъй като техните данни са достъпни и за съседите им, и за всички останали. Но ето това е проблема, когато хвърлим една толкова широка мрежа, е, че е, ще хванем не само големите риби, ами може да се окажем само с малките. Това са съображенията, които трябва да разгледаме преди да стигнем до крайно заключение, но продължаваме по-нататък с обсъжданията с докладчиците в Сянка и всички останали членове на комисиите. Благодаря, господин Каренс, госпожа Сържентини има думата. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че госпожа Боскорт си тръгна, но имам отговор за нейния въпрос по определението на данъчно престъпление. За съжаление, не можем да дадем определение на данъчно престъпление в това предложение, тъй като трябва да имаме друга, а, друго правно основание, за да си позволим подобна, подобно определение. Но според мен, в крайна сметка е хубаво да има автоматичен обмен на информация между институциите и това би било добър метод за да се справим с укриването на данците. Но за това е нужен друг правен акт. Така, регистъра и неговата публичност. Ако той е отворен към всички, може а, също така да се подпомогне данъчното а, избяването на данъци и затова аз пледирам за по-голяма отворност на този регистр. Защо изчезна абзаца за взаимодействие с Европол? И смятам, че е много важна ролята на Европол, а, също и по отношение на определенето на риска, изготвянето на оценки за риска, но мандата на Европол като организация, което не е веднъж сме обсъждали, е такъв, че няма как да е, изискваме от банка или казино да дава информация на Европол за лица, за които няма дори отворено разследване, няма каквато и да било преписка. И трябва да имаме добро а, взаимодействие между финансовите звена в Европа, а, тъй като понякога има а, припокриване на гражданско-правни и наказателно-правни разследвания и теми и е трудна а, ролята на Европол в, тази, в този контекст. Те могат единствено да се включат след а, националните и местните а, следователи и а, така нататък. И последно искам да се изкажа по списъка. А, беше казано, че много ресурси са нужни за изготвянето на списък на политически видими а, лица. А, но в момента оценка на риска се извършва надребно и не мисля, че това е кой знае колко полезно. А сега към госпожа Люлинг, съпредседателя на днешното обсъждане. Мисля, че вие може би бъркате идеята за регистъра и идеята за списъка в... Така ми се стори от коментара, който направихте. Благодаря. Благодаря. Приключихме дебата по първия проект за доклад. Преминаваме към следващата точка, която е проект за доклад за информацията, придружаваща паричните преводи. Докладчиците са госпожа Мойца Клева и господин Къркхоп. Госпожа Клева има думата. След представенето на директивата ми позволете да се съсредоточа въпроси, които са в правомощията на економическата комисия. Въпросите свързани с основните права ще оставя на господин Киркоп. Основната цел е в директивата и регламента е най-съща трябва да засилим прозрачността на всички преводи, така че правоохранителните органи да проследят електронните преводи от страна на престъпници и терористи. Разбира се, ние трябва да държим сметка и за променящи се международни стандарти. Предложението на комисията има за цел да подобри проследяемостта, като заедно с това иска европейската рамка да съответства на международната. Мисля, че актуализацията от страна на комисията е много удачна с оглед на променящи се международни стандарти. Едно от основните изисквания е, че информацията за платеца и получателя са задължителни и се записват. Съгласна съм, че това е пътя напред отговорните органи по този начин ще получат нужната им информация. Друга важна промяна към подхода основан на риска е следната. Аз подкрепям това, но трябва да изясним някои от съображенията. Радвам се, че се обсъжда европейското измерение, което се обсъжда и, в, и от страна на комисията, и от съвета но можем да приемем липсващата информация за единствен подозрителен фактор. Банките също така могат да идентифицират подозрителни действия и да предприемат необходимите действия. Това въжи в контекста на преводи в Европейския съюз. В, в рамките на единия пазар ние искаме по-неподробна информация. Друг въпрос е свързан с ролята на доставчите на междинни плащания. Укрепването на... Мисля, че разликата между доставчиците и междинните и посредниците е важно. Ето защо ние трябва да държим посредниците да проверяват липсваща или непълна информация и да разполагат с необходимата стратегия. Това обаче не означава, че ролята и задълженията трябва да са абсолютно същите като на банката. Накрая комисията свърши чудесна работа, като за увеличи списъка с санкциите. Притесняваме обаче наблюдението и изпълнението на санкциите, особено доставчиците на е, услуги за плащане извън Европейския съюз. В е, следващите години ми се иска комисията да ни докладва за изпълнението. Освен това трябва да засилим сътрудничество с националните власти извън Европейския съюз, онези органи, които извършват наказателно преследване и налагат санкции. Може би трябва да приравним този текст с текстовете за други финансови институции, може би с Европейския банков орган, който трябва да има своя база данни за санкции. Също така трябва да отчетем и е, санкциите в е, рамките на борбата срещу изпирането на пара. Нека обаче да сме наясно, че нямаме достатъчна защита е, от злоупотреба от страна на престъпници. В момент на криза престъпниците не бива да имат възможността да застрашават допълнително европейските граждани, нито пък шансовете за възстановяване. Благодаря още един път на съдокладчика господин Кирхоп и се надявам, че на етапа на писане на изменения ще продължим да сътрудничим. Председателката господин Кирхоп има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да не се повтарям с колегата, защото тя вече каза голяма част от нещата и ние работихме съвместно. Искам просто да поставя акцента на някои от важните елементи за комисията Либе. В целият ми професионален опит съм се занимавал много с законодателство. Било то свързано с корупцията, с прането на пари. Е, тук говоря за опита ми както и в Европейския парламент, така и в Министерствата на Обединеното кралство. И от години насам и потребителите, и бизнеса има трудности с прилагането на законодателството. Както казах в предишните ми бележки, е, че ще се надявам да имам един пропорционален и ефективен подход за борбата с прането на а, пари с този текст, а не просто да създаваме допълнителна тежест. И подкрепям силно този подход, базиран на оценката на риска, както и това, което беше казано по доклада Сържентини а именно да се наблегне на риска в зависимост от секторите. Подчертавам думата сектор, защото има сектори с нисък риск. И в този случай е, не бива да ги пропускаме тях. И имаме нужда от здрав отговор на това, което организираната престъпност струва на Европейския съюз и на накоплаците, именно милиарди евро. И имаме нужда да изградим такива а, правила за борба с а, финансовите измами. Разисквахме и в Либе, и в други комисии на парламента такива организирани престъпления, като а, трафик на хора, на наркотици, така нататък. Разбира се, това е директно свързано и с тероризма, защото тероризма има нужда от финансова подкрепа. И ние трябва да видим къде оперират престъпниците. Нека да не забравяме, че а, те първа ще подписваме и нови търговски споразумения с други държави. И трябва да имаме предвид тези измами, когато ги подписваме. Имаме нужда от законодателни инструменти, с които да се борим. А, тук относно киберпрестъпленията, то, те не са директно в обхвата, но, всичко, но всички знаете огромните средства, които а, се изпират в, а, от киберпрестъпността. по-голямата част от Европейския съюз, като че ли има много стабилни а, санкции и законодателства. Но защо често те не функционират? Мисля, че като хармонизираме този регламент с другите финансови правила и с правилата за защита на данните, бихме могли да изградим една работеща система. И още веднъж, областите, на които трябва да наблегнем. Проверка на плащанията, транзакциите по член 4, докладващи изисквания по член 6, diligence изискванията член 8 и също доставчиците на услуги, пак член 8, сътрудничество с компетентните органи на трети държави, член 22. Трябва да имаме един балансиран подход – и да не а, налагаме допълнителни тежести върху бизнеса или върху а, отделните потребители. Така както вече казах. Защитата на личните данни по член 16. Това е важен въпрос. Ние подкрепяме комисията тук. Трябва да има ограничения. Това са много деликатни, чувствителни данни. И, както беше казано, тук ние трябва да се борим с прането на пари. Така че логично е някои да имат достъп до данните. Така да бъде. Но трябва да имаме и адекватна защита на тези данни. Не можем да си позволим ситуация, където индустрията не може да спазва правилата заради огромните разходи, свързани с финансовото или практическото приложение ще разгледам отново доклада. Смятам, че ще можем да постигнем много добро споразумение. Знам, че темата е много чувствителна, но мисля, че ще успеем да направим всичко възможно да избегнем грешките на миналото. Благодаря, господин Кирков. А сега дам думата на докладчите в сянка. Първо господин Нитрас от комисията ЕКОН. ЕНП. Той е тук. Заповядайте. мои народови... Благодаря много, госпожо председател. Ще се възползвам от възможността да говоря на родния си език, за това служете си слушалките. Като цяло нямам проблем с проекто, с предложението на комисията, но смятам, че наистина тези процедури трябва да се разгледат на ниво регламента – на ниво регламент, защото проблема с прането на пари в нашия единен пазар има своите конкретни характеристики и оттам би следва да имаме общи разпоредби. Това е правилно. За целите на превенцията разбирам, че се притесняваме от това да се Съхранява данни само с цел превенция, но понякога целите оправдават средствата. Света се а, променя много бързо. Модерните технологии навлизат и помагат не само на нас, но и на организираната престъпност. Ние обаче можем да ги използваме, за да проследим по-добре престъпниците – Искам да предложа някои изменения, евентуално към проекта. На първо място смятам, че трябва да сме последователни. Този регламент трябва да е в съответствие с други правни документи, по които работим в а, този а, парламент. А, например, а, директивата за платежните услуги трябва много ясно да определим какво е прехвърляне на парични средства, защото все още нямаме определение или пък искането за директен дебит. Това представлява ли прехвърляне средства в разбирането на този регламент? Защото към момента а, тези транзакции се а, считат за а, такива инсирани от платеца. Също така а, единната а, зона за плащане а, улеснява живота ни, но може би би следва да разширим обхвата. Само мнение имам по член 5 алинея 1. Може да се озовем в ситуация, а, в която ще се окаже по-трудно за банките да мониторират а, съмнителни а, транзакции, а, в които наистина да става въпрос за пране на пари. А, кредитните идентификатори а, и подобни показатели това може да затрудни процесите. А, от една страна улесняваме прехвалянето на средства в Европейския съюз, но от друга страна риска за пране на средства става по-голям. Така че може би е хубаво да имаме изменения в член 4 или не 1 и 2 и да ги с, а, допълним с информация за името или данни за лицето, което извършва паричния превод. Аз съм а, говорил и с а, банкери и а, това, което и те казват, и аз съм съгласен е, че трябва повече обсъждане да се проведе. Някои от разграниченията, които ние правим, а, ам, затруднява много сериозно работата на банките. Не знам дали всички парични преводи трябва да се включат в а, една и съща група, включително и тези под 1000 евро. Не знам какво е определението на посредни, т.е. не знам дали определението на посредник не е твърде. А, широко. Ние искаме от тях да удостоверят а, истинността на информацията, но това е много сериозен товар, защото те нямат същата информация като платеца, нямат а, цялата информация за лицето, което нарежда паричния превод. Последния ми коментар по санкциите. Ние а, видяхме, че максималният размер на санкцията може да е не повече от 10% от годишния оборот. Мисля, че най-важното при тези а, санкции е най- най-важно е да наистина а, да имаме съразмерност. 10% може да доведе до фалит на някои от малките банки. Така че трябва да обмислим добре преди въвеждането на този прак. За мен 10% е драстично високо. Благодаря. А, докладчик в сянка за Либе, господин Мело, той не е тук. Не мисля, че и госпожа Боскорт също си тръгна. Не виждам нито а, госпожа Интфелд, която е от Алде и за Екон и за Либе. Господин Гигот, който ще се изкаже от името на економическата комисия. Благодаря, госпожо председател. Ние ще внесем няколко изменения подкрепяме общата линия на доклада на госпожа Кяко и господин Къркоп. Само ще подчертаем, че във връзка с обхвата и е, уникалния идентификационен номер – той се отнася и към, и към изпращащия, и към получаващият превода и никой не може да се крие зад корпоративна идентичност. Ще внесем изменения, но имаме време, така че ще огледаме подробностите по-късно. Искам да поздравя двамата докладчици и да благодаря на господин Киркоп за много внимателната формулировка по въпроса за личните данни. Вие много държите на това данните да, се из... да не се използват за търговски цели. Разбира се, ние ще усъвършенстваме това, което правите, за да съответстваме на нормите на нормативната база за чрез наличните личните данни. Благодаря ви за внимателният подход, председателката. Сега е ред на докладчика в сянка от името на социалиста не е тук. Господин Клуте и от другите групи не са тук. Комисията каза, че не желая да се изкажа. Искам да попитам, има ли още колеги, които искат да се изкажат? Няма. Няколко думи за срока за изменения. Сроковете, които предлагаме, са кратки, тъй като искаме да се гласува текста в рамките на сегашния мандат. Искам да напомня, че дори ако сте внесли изменения през юли, те са анулирани поради промяната в процедурата и сега трябва да внесат отново изменения и всичко това за двата доклада преди до 5 декември на 12 часа на обяд. Всичко е ясно, никой не иска думата. Благодаря ви за присъствието и ви пожелавам приятна вечер. Пред... Благодаря, колеги. Сега ще помоля колегите от Либе да останат в салата, защото ще продължим с заседанието на нашата комисия. Dear colleague, let's continue. Колеги, нека да продължим. Сега ще разглеждаме ситуацията с основните човешки права в Европейския съюз за 2013 година. Докладчик Луи Мишел. Господин Мишел, подготви и представи проекто доклад на началото на октомври. Имахме изслушване в началото на ноември, 5 ноември, с представители на съвета на Европа и други институции. И имахме 371 изменения. Така че сега ще изслушаме докладчика господин Мишел. Повядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо, считам, че голям брой изменения са представени в знак на признаване на значимостта на този доклад. А именно защитата на, на основните права в Европейския съюз. В момента се изготвят писмените преводи на измененията. На този етап само английската версия е, е налична, другите версии ще са на лице скоро. Както вече казах, започнах да разглеждам измененията и да изготвям компромисни предложения. Те ще ви бъдат представени скоро. Относно представените изменения, привличам вниманието ви, че аз като докладчик предлагам на всички докладчици в сянка да имаме, да се обединим около 70, 70 изменения. Ще посъкратя части от текста заради знаковите ограничения, които имаме. И съм получил положителни отговори от зелените, от социалистите и от менталивица, но не съм получил отговор от другите докладчици е, в сянка. Е, пред, направил съм е, предложение относно ЛГБТ, които са подписани вече от споменатите групи, и съответно мога да се радвам на този напредък. Има серия изменения относно ам, хората с увреждания. Мисля, че всички вие можете да ги а, подкрепите. Много депутати вече го направиха. А, така че най-вероятно по тази тема ще имаме компромис, одобрен от всички политически групи. Очаквам становище на комисията по заедостта в това отношение. Има също изменения за равенството между мъжете и жените и правата на децата. Мисля, че там също бихме могли да изработим компромис, подкрепен всички политически групи и да получим положително становище от Комисията по правата на жените. За общо пред, предлагам да имаме компромис по всички параграфи, които бяха подложени на изменения и смятам, че всички групи могат да покрепят повечето от тях. Това са предложенията, свързани с младсенствата, ромите, параграф 17, расизма, ксенофобията, антисемитизма и хомофобията, параграф 18. И там, където е възможно, ще направя компромиси, които, надявам се, ще бъдат прияти с широко мнозинство в Либе. Надя... Смятам, че ще бъде все пак трудно да удовлетворим всички. Докладът се вдъхновява от работата на Европейската комисия защита на европейски на основните права в Европейския съюз. Той се базира и на признаването на това, че трябва да има един обективен, неполитизиран, неутрален механизъм, т.е. нещо ново спрямо това, което имаме сега, за да гарантираме, че Европейският съюз няма да работи на две скорости с, с, с различните държави членки. Така както много пъти ни се натяква. Аз смятам, че това е основата, от която можем да изходим. Надявам се, че е, колеги от НЕП, като госпожа Бауер и госпожа Заборска и други, предлаг, които предлагат да се заличи изменение 7. Цитирам. Това е а, изненадващо. Имайки предвид а, това, което беше казано от господин Барозо пред Европейския парламент на 11 септември 2013 за правовата държава. И изменението, което предлагат тези депутати, да казват да се каже като се вземе предвид в писмото, представено от външните министри, свързана с и така нататък, се предлага да се заличи. Мисля, че губим връзка с реалността с подобно изменение, т.е. губим връзка с казаното от господин Баросоко. И същите тези колеги от ЕНП предлагат да се заличи параграфа, а, за сътрудничеството. Не можем да мислим за защита на социалните права без подобен механизъм. Да се заличи също параграф 6 за диалог между държавите членки, 7 за договорите, 8 за признаване на основните права в Европа, 9 за обществения ред и ам, демонстрациите след това за послушването и в Европа, за правата на ЛГБТ, за ромите, за бежанците, за расизма, ксенофобията, прозрачността, свободата на движение и също за таблиците. Като слушам такива предложения за заличаване, се питам каква е политическата философия на НП за фундаменталните права и как можем да постигнем компромис при такова радикално а, виждане на друга, на другия край а, на а, идеологичния спектър. И не мисля, че можем да имаме компромис по тези параграфи. Аз лично не съм предразположен да приема и а, една нота от тази позиция ще направя всичко възможно, но ми се струва много трудно. Разбира се, оставам отворен за дискусии с вас. Ще направя всичко възможно. Болтая да направя компромис. Нямам проблеми с измененията на госпожа Макове и госпожа Ярока. Те също са от НП, също и с измененията на други колеги от Зелените. Това е, госпожа председател. Благодаря. Благодаря. Имам двама желаящи да се изкажат. Госпожа Ярока и госпожа Занука. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Поздрави към докладчика за работата. Много трудни са тези усилия. Аз също а, отбелязах, че има много А, голяма разпространеност а, на тези теми в последната година в дискусиите на парламента, но вие успяхте да покажете, че има а, различни тенденции. Оттам смятам, че а, говоряки за седма точка е много важно да направим така, че нашата работа и междуинституционалния диалог много по-ефективен в името на гражданите. И а, следвайки последните няколко месеца документите от парламента и тези на няколко комисии, на основата на а, изследвания, поръчани на различни агенции, трябва да кажа, че с приближаването на а, изборите, човешките права като че ли са а, по някакъв начин в. А, от ръцете на са взети като заложници за различни цели. Така че действително трябва да имаме предвид политически аспект на въпросите, които обсъждаме днес. Сега това смятам, че парламента, работейки по тази тема, трябва да е наясно, че това е изключително важна тема именно тази година и не трябва да разочароваме за нашите избиратели точно преди изборите и в контекста на економическата криза. Е, именно за това се радвам, че има такъв параграф, такъв абзац, посветен на тези в крайна бедност и хората, живеещи с дискриминация всеки ден, не само ромите. Жалко е, че обхвата на доклада не ни дава достатъчно економически доводи и възможно да включим достатъчно такива в текста, но се радвам, че сте казали, че е нужна много по-решима дейност от страна на държавите членки на комисията. И така, си оставаме една вратичка в този доклад, така че да можем все пак да подчертаем, че тези области, в които има такава крайна бедност, наистина трябва да получат нужните средства, да насочим фондовете така, че да се включат и именно адресатите на тези програми за развитие в Европейския съюз. Изключително важно е това да се вклю... свърже с факта, че расизма, антисемитизма, ксенофобията, хомофобията – и отношенията, антимигрантските отношения също са ключови за тези момент, именно в този момент. И за това е много важно да окажем натиск не само на комисията, но и върху а, съвета, така че солидарността и основните права да бъдат добре спазени в економическите и политически раз няколко месеца. Изключителна подкрепа от наша страна за забраната на сегрегацията, която предлагате при ромските деца в училищата и наистина трябва комисията да разбере колко е важен предстоящия доклад по директивата, за да знаем къде се намираме сега. Защото през последните 9 години, според изследванията и според реалността в Европа, във всички държави, сегрегацията на ромските деца в училищната система продължава. Ето защо смятам, че е много важно вие много ясно да посочите какво очакваме от комисията тук. Благодаря, госпожо Ярука. Разбрах, че господин Кирхоп трябва да пусне, затова скоро трябва да му дам думата. Ето. Благодаря. Съжалявам, че това, което ще кажа, не е толкова положително, но господин Мишел знае какво е нашето отношение. Не съм и неблагодарен, независимо от факта, че получихме текста на английски язик, за което съм благодарен, ми даде възможност да се запознае с него. Имам отрицателно мнение към доклада. Неколкократно съм го казвал. Не може Европейския парламент да се държи като съдник, който отсъжда коя държава членка е нарушила правата и коя не. Ние като група не сме внесли изменения, не защото смятаме, че докладът е идеален, так му обратното. Искахме да внесем изменение, с което отхвърляме доклада като цяло, но тъй като това е доклад по собствена инициатива, това не е възможно. Някои аспекти особено ме притесняват е, член 109, а именно да създаде нов копенхагенски механизъм. 139 приемане на процедура за мразяване, при която държава членка да замрази приемането на закони, застрашаващи основните права. Това малко пренебрегва субсидиарността. Не мога да го приема и не знам как стои от правна гледна точка 2 и 3. Парламента няма право да се меси в държавите, в решението на държавите членки да имат набор на служба и да наказват онези, които отказват. Този доклад, боя се, се превърна нещо като коледна ЛХ или като бунище, както искате, в което всеки слага каквото си поиска, каквото го притеснява. Малко се увеличава броя на подобни доклади. Въпроси включват Кипър и Турция, сексуалните репродуктивни права. Не смятам, че това има място в този доклад. Не смятам, че е разумно да използваме доклад по собствена инициатива по този начин. Мисля, че ние би трябвало да говорим за права, но начина по който това се използва и начина по който се узурпира, пък и с внесените изменения, прави нещата много жалки. И последното ми изказване, госпожо председател, за съжаление, е, ще трябва да кажа на господин Мишел, който е майстор в изработването на доклади, че не мога да подкрепя доклада му. Госпожа Зданока. Благодаря. Надявам се, че господин Кирхов ще вземе предвид и нашите становища. Ние уважаваме правото на становище, но, ако искате да бъдете последователен, в такъв случай ще трябва да отхвърлите всички доклади и препоръки а, за държавите извън Европейския съюз. Ние тук гласуваме какви ли не текстове за рецесии, други, особено в четвъртък след обед. И ако ни учите как да се изучаваме относно човешките права. Вярно е, ние не сме съвършени, но като че ли няма желание да се направи това. Нашата група много пъти е искала доклад стран, държава по държава за човешките права. И съм щастлива, че най-накрая този подход е получил подкрепа от друга политическа група, не само от консерваторите и реформистите. Ние също сме представили изменения. Говоря от е, името на докладчика Сянка Коначи, който не можа да присъства тук. А също е, Урике, Луи Тавариш, както и от мое собствено име, ние внесохме изменения към доклада на господин Мишел и оценяваме текста много високо. Благодарим на господин Мишел за представенето на този текст. Съжаляваме, че нямаме компромиси, които да дискутираме. Но все още се надяваме да постигнем успех в работата. И а, бяха споменати измененията, които ние представихме. По член 3 Считаме, че има нужда за да използваме по-пълноценно потенциала на договорите, имаме нужда да сътрудничим с съвета на Европа и е Европейската конвенция. И също да представим таблици държава по държава. Това е наше изменение. Ние предлагаме да се включи като нова точка в параграф 3 Урике Родоначи, Кило и Тавареш, а именно да има специфични препоръки държава по държава в това отношение за всичките 27 държави. И съветът да приеме тези препоръки за, относно нарушаването на човешките права. Това е едно от нашите изменения. Друга забележка по параграф 3 предлагаме да се добави, където се казва да се развие механизъм, приятелски механизъм за наблюдение – да се добави сподобен на този на И обясняваме как трябва да бъде направено това. Що се отнася до параграф 4, където се говори за този нов механизъм, предложен в предишния параграф, относно основните права по член 2 договора и Хартата за фундаменталните права. Искаме да се добави и нещо относно това как точно ще функционира този механизъм. Например, да имаме хоризонтален подход съвместно с комисията и да имаме координация на най-високо политическо ниво в службите на комисията и да се вземат предвид всички политики за пълно спазване на а, а, съответните членове и да се отчита всяко нарушаване на човешките права. И да се добави едно изречение в точка F, което казва, относно тази процедура по замразяване, комисията ще има заседание на техническо ниво с службите на държавите членки, без някакви конкретни преговори и заключения, свързани с член 2 от договора. И да има пълно спазване на този член 2. Ние представихме други изменения относно следението и обратната връзка за това, доколко се прилага на практика това законодателство. Нов параграф 6а предложихме и също нов параграф 15а относно младите, които биват осъждани за това, че са а, се противопоставили да бъдат а, зачислени във воен... за... за военна служба. И такъв е. Подобни случаи има и в Латвия, и в Естония. Това предложение го направихме по време на предишните доклади, а именно апатридните лица, които са в дадена държава, да имат а, право на европейски документи. А, имаме също ново изменение в 22А и 24, където предлагаме да се подобри правото на достъп до правосъдие. Текстът също е, ви е предоставен, така че се надяваме, че ще имаме допълнително сътрудничество и че нашите предложения ще бъдат приложени на практика и че ще имаме било то компромисни изменения, било отделни изменения и успех на господин Мишел. Мисис Данока, мисис Гънт. Госпожа Гънт има думата. Благодаря много. Съжалявам изключително, че господин Кърхоп трябваше да се тръгне преди да се изкажа аз, което няма да изненада е доста по-различно от неговото по този доклад но съм сигурна, че ще продължим обсъждането с цел компромисни изменения по този доклад по собствена инициатива. Няколко пъти сме обсъждали, че в Европейския съюз сме доста добри, когато трябва да защитаваме нашите економически финансови правила и сме много по-слаби, що се отнася до защитата на основните ценности. Оценявам високо в този доклад опита на Луи Мишел да продължи с инициативите започнати от доклада на Тавареш и също така от одобрени от външните министри и също така имаме и за едно обещание от страна на комисията за съобщение в тази посока. Той също говори за разработката на методи и начини за защита на нашите основни а, ценности, върховенството на закона, демокрацията, основните права. И все повече виждаме, че кризата като че ли поставя под въпрос тези права а, и все повече страни следват тази тенденция. Това е много а, важно и именно най-важен, най аспект в този доклад е, че Луи Мишел се опитва да превърне всички тези съображения в а, реални предложения за дейности какъв вид изменения в договорите трябва да се подготвят в бъдеще, което не е реалност в настоящия момент. Така че, освен всички други аспекти, смятам, че е, един от най-важните в този доклад е това и е, се надявам да имаме много силно мнозинство. А между другото, съгласна съм и с много от измененията, които споменават ситуацията с а, мнозинствата, с ромите, нарастващата ксенофобия и така нататък. Така че и аз самата съм изпратила доста изменения по тези теми, но освен тези изменения, трябва да запазим основното послание на този доклад по собствена инициатива с надеждата да има достатъчно добра подкрепа. Благодаря, госпожо Гьонс. Има думата госпожа Режия. Извинявайте, че закъснях, поради което не можах да чуя и докладчика. Благодаря му за това, че подготви този доклад и включи в работата в максимална степен докладчета в сянка, подход, който е напълно логичен. Мисля, че имаме проблем с философията и подхода към основните права. Мисля, че тя се влушава. Този подход се влушава. Логиката на Лисабонската стратегия, аз бях нейна противник, но няма за това да говоря сега е интегрирането на хартата за основните права. Това е темата, която обсъждаме. Или следваме тази логика на интегрирането на правата на човека и, след, и да следим напредъка. Аз съм в тази комисия от началото на мандата, работих и по първия доклад – това бе вашия доклад, госпожо Гао. Или пък човек казва, еми ще направим всичко възможно, за да няма напредък. Виждаме, че и двете логики, като че ли са активни в нашата комисия, както личи отнесените изменения. Аз лично съм за реализацията на правата на човека и гледната ми точка е всеобща, всеобща декларация правата на човека. Както и Европейската конвенция за правата на човека, повечето държави членки са страни по нея. Аз продължавам да следвам тази логика, още повече, че е необходимо, спешно необходимо да се намесим по някои теми. И с оглед на това се опитах да внеса няколко изменения по-конкретно за с оглед на, на подема на ксенофобията, расизма и всички форми на дискриминация, които, за съжаление, надигат глава. Също така поставим акценти върху Европейската конвенция по правата на човека, като слушаме изказванията – виждаме, че има разлика в подходите. Европейския съюз като че ли не може да ратифицира тази конвенция и това се дължи на идеологически различия Мисля, че всичко това не повишава ролята на Европейския съюз в, в света. Знаем, че на територията на Европейския съюз правата се нарушават, независимо от това, че ние се борим за тези права извън Европейския съюз. Господин Луиш Силуи Мишел, повечето изказващи се казаха това, което аз исках да кажа в отговор на отрицателните коментари. Аз мисля, че тук има проблем свързан с философията. Не можем едновременно да смятаме, че хартата за основните права, която е интегрирана в договора и е подписана от държавите, и заедно с това да се каже, че това като че ли не е основен ориентир и заедно с това да се криеш непрекъснато за принципа на субсидиарност. Ако принципа на субсидиарност е ни прикритие, зад което да нарушаваме договор, който сме подписали, не можем да се прилага субсидиарност. Не може да се използва субсидиарността като оправдание за това, което правят държавите членки. Благодаря на госпожа Вержа, която разбра много добре философията на доклада и именно предишните доклади на Европейския парламент, дейностите на комисия, очевидно това има референтна стойност. Ако не, не ги използваме за референтна стойност, какъв е смисълът тогава да говорим за права на човека? И имаме, да, подписали сме харта за основните права, но тя като че ли не, тя не ни ангажира, няма правна институционална стойност, ми тогава какво искате? Аз не мога да спра опортюнизма, тъй като за това става дума. Човек не може да се откаже от отговорностите, които е поел. Не можем да приемем един механизъм, и за, за, който проистича от определени ценности, след това да не ги спазваме. Това е което винаги казвам, когато ме питат за конституционния характер на нашата работа. Парламентът не може да си забрани да прави подобен анализ. Има нещо, което може би е зле разбрано. То малко ме поразява, именно казват ми, че вашия доклад Всъщност това е основата на критиката. Казват ми, вашият е, доклад е, политизира дебата, ма так му обратното, съжалявам. Когато използваме принципа за субсидиарност, то се политизира при това по вулгарен начин е, дебата. Субсидиарността не се използва или се спазва по харта за основни права. Знаем какво означава да се спазва или не се спазва харта за основни права. Не е трудно да знаем кога се спазва, кога не се спазва. В няколко държави членки се възникват проблеми. Аз мисля, че проблемите ще възникват все повече. Аз съм много смутен от това, че нашите партньори обръщат внимание върху факта, че ние не сме в състояние да приложим това, което проповядваме. Аз бих искал да направя усилие за компромиса, но веднага казвам, не мога да заложа душата си човек може да приеме разумни компромиси. В противен случай ще се присъединя към едно по-радикално мнозинство, което ще ме накара да се чувствам по-спокойно. Искам да кажа на госпожа Ерока, оценявам това, което тя каза. Това е аспект на досието, което е много важно. Бедността Права сте, госпожо, и имат пряка връзка с правата на човека. Това е моята позиция. Аз търся компромис, правя всичко възможно, но не безпринципни компромиси. Не мога да направя нещо, което би ме дискредитирало не искам да споря, но когато виждам някои от внесените изменения, които отиват в сърцето на правата на човека, в самата сърцевина на правата на човека, на хартата, извинявайте колеги, нези, които внасят подобни изменения – очевидно не търсят компромис. Не търсят компромис, защото чисто и просто искат да играят на опортюнизъм, тъй като това, което казват, няма нищо общо с хартата. Да, те говорят, че това е област на политическия интелектуализъм, политическия комфорт –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 Преди да закрием следобедната сесия, трябва да съобщя, че гласуването по този доклад ще се състои е, тук на заседанието 16-17 декември. И следващото заседание ще бъде в, подформата на разследващо заседание на 2 декември между 3 и 6 и половина след обед в Брюксел. Лека вечер!